Meine Damen und Herren, wir Дами и господа, Дами и господа, продължаваме заседанието, продължаваме с гласуването. Гласуваме доклада Грош. Доклада Грош за пазара на вътрешни услуги на железопътен пътнически превози. Е, имаме в момента доклада на комисията. Е, гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Господин Камбел? Господин е, председател, не ми се даде възможност. Едно от основните предимства на Европейския съюз е